we start uh, this uh, meeting? Е така. Откриваме сега а, изслушването ни, семинара. Приветствам с добре дошли нашите експерти, нашите гости, които ще ни представят много а, нови факти по време на изслушването. На 26 април В рамките на разискванията по социалните права, комисията излезе с предложение за нова директива за равновесието между професионалния и личния живот. и Инициативата резултат от също и от започването на работата преработката на директивата за майческите отпуски. Започваме с това работата по това предложение на комисията в парламента. Сега ще слушаме някои интересни презентации. Давам думата сега на колегата и съпредседател от Комисията по правата на жените и равенството на полове, госпожа Глинкевичуте. Заповядайте. Благодаря. Е, искам да благодаря а, на колегата за това, че ме представи. Искам да е значението на равновесието между личния и професионалния живот и отдавна очакваното продължение на комисията. Това укрепва а, равенството на половете, като, закреп, като укрепва а, положението на жените на пазара на труда. Равенството на половете на пазара на труда е акцент в работата на комисията в този период. Днес ще разгледаме как може да се подобри е, баланса между личния и професионалния живот в е, конкретна категория е, работници, лицата полагащи грижи за други лица, както формално, така и по неформален начин. Нещата са особено трудни за така наречените неформални практики в областта на полагането на грижи. Тези работници не се радват на социална защита и нямат реално право на добър баланс между личния и професионалния живот. Голяма част от неформалната работа се осъществява в частни домове, и не е обект на, на инспекциите по а, труда. Има а, две, е, два анализа, два доклада от 2016 година в тази връзка и те разглеждат а, този нерегламентиран сектор на, от областта на полагането на грижи. Нещата са допълнително, допълнително се осложняват от факта, че обществото ни е застаряващо. Така че очакваме да стане нещо на европейско ниво, да се приеме законодателство, за да могат да бъдат гарантирани техните права за адекватно заплащане и социална защита. Много се радваме, че комисията е представила предложение за директива за баланса на личния и професионалния живот, където, се, където има възможност е, петдневно, петдневен платен отпуск. Е, това не е много, но поне се гарантира, че човек няма да загуби работното си място. Не е много, но е добро начало от страна на комисията. Разглеждат се, разглежда се несигурността на този вид работници и те трябва е, да бъдат отразени във всички национални законодателни рамки за пазара на труда и недискриминацията трябва да се отчитат и да се признават и от синдикантите. Трябва също да се разгледа тяхното положение във връзка с трафика на хора и принудителният труд. Аз съм работил и по двата доклада. Така че е, тая тема е, е много близо до сърцета ми. Е, и сега с радост е, искам да приветствам колегите, които сме поканили за изслушването. Господин Стеси Игемонос, който е изпълнителен директор на Еврокерърс. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, за мен е чест да говоря пред вас днес. Накратко ще ви запозная с основните предизвикателства и положението на лицата повече грижи в Европа. Няколко думи за нашата мрежа. Eurocarers е мрежа, в която има 17 организации членки в е, цяла Европа, дори и отвъд Европейския съюз. Общо 27 страни са представени при нас. Това са организации, които предоставят е, услуги на, на лицата заети в този е, е, отрасъл, в това число обучение и консултации и връзки с изследователски институти и университети също поддържаме. Също искам да кажа, че при нас е и секретарията на група за връзки с, връзки с парламента. Ако проявявате интерес, мога да ви дам повече информация за това как да се свържете с нас. Едно от основните предизвикателства в Европа е застаряващото население. А, възрастови медицински проблеми, проистичащи от това също така. Това а, създава сериозно натоварване за семействата и за неформалните услуги по полагане на грижи. Това са хора, които полагат грижи извън професионален контекст общо заето семейство наема съседа си, например. Това, което знаем е, че 18% от грижите в Европа се предоставят а, на неформални начала. Определението, което споменах е не почива на някакви сериозни статистически данни, но около 20% от населението в Европа се занимава с неформални грижи, обикновено от това са жени между 45 и 75 годишна възраст. Между 15 и 90% от разходите за тези грижи всъщност са за заплащане на, на неформални заплагащи грижи. Лица неформални грижи. Това виждаме, че ако системата би се сринала, ако лицата полагащи грижи просто спрат да полагат грижи за други хора утре. Тоест, много сериозно разчита системата на грижи, на, на неформалните грижи именно. Затова е много важно да им отделим заслуженото внимание. Това е общото положение на нещата. Освен застаряването на населението, има и други фактори, които оказват все повече е, въздействие на работата на, на лицата, полагащи грижи по-малки семейства, по-хладни отношения между роднини. повишаване на пенсионната възраст. Всичко това създава все повече е, напрежение и натиск върху семействата и е, лицата полагащи грижи. Виждате населението по страни, в момента ви показвам и средния размер на семействата. Един професор, който е грък, но работи в Лондон, самия той е лице полагащо грижи, всеки уикенд трябва да, да пътува в Гърция, да се грижи за майка си. Това е един конкретен а, пример. Пропускам тази графика, защото е прекалено ситна. Друго нещо, което виждаме тук. Очакваните, очаквания недостиг в различни области, лекари, заболекари, фармацевти, физиотерапевти, медицински сестри. Това са категориите, които виждате в лявата колона. Това е част от доклада от 2012 година на комисията. По отношение на Назначението на неформалните грижи, тогава когато няма подкрепа, както в повечето страни. Пак изследванията показват, че а, много от лицата, повечето грижи, изправени пред трудности по отношение на съчетаване на формалната си работа и неформалните грижи, които полагат. Голяма част от тези лица работят на пълен работен ден. С други думи, работят на две места, практически на пълен работен ден. Това води до много сериозни проблеми и, е, и разходи, които могат да се изразяват в нередовно явяване на работа, болнични и качеството на работата, основната длъжност. Също знаем, че неформалните грижи означават повече разходи. Повече разходи за самите лица, които полагат грижи, което води до обедняване. Една трета от а, лица, полагащи грижи в Великобритания, а, имат дългове. И също социално отчуждаване. Това е трудно да поддържате социален живот тогава, когато работите по цял ден и освен това трябва да полагате грижи за някого. По отношение на здравето, много голяма част от лицата повече грижи се чувстват е, изолирани, е, често депресирани, е, често имат психологически проблеми, проблеми свързани с психологическото здраве. Имам много графики, които очертават това положение, но ако не възразявате, ще ги прескоча сега. От какво се нуждаят лицата полагащи грижи? Какво искат? Имаше е, едно изследване на Евробараметър от 2011 година на комисията, където се излагат всичките е, нужди на, на лицата полагащи грижи. Първо, финансова подкрепа Както казах, много от тях вършат тази работа без, без никакво финансово подпомагане. Тоест, те изразходват собствени средства и енергия. Това създава много а, допълнителни трудности. Забравих да спомена, че 42% от лицата, ползващи неформални грижи, са в долните 42% от населението по доходи. Следващото нещо, от което се нуждаят, са по по-свободно работно време в тази тяхна неформална работа, повече гъвкавост. Повечето от тях не, са, не полагат тези грижи по собствена воля. Просто някой често пъти е, се разболява в семейството и от днес за утре е, вече сте се превърнал в лице, което полага неформални грижи за някого друго. Възможност за отпуска също е, е много висок приоритет. Пенсионни, е, пенсионно осигуряване е следващата нужда. Е, много е важно да се, да се отчита, да се признава времето, което е, е, се отделя за грижи. възможност за почивка. Това е от голямо значение за психологическото здраве на, на лицата, полагащи грижи. След това обучение или поне достъп до, до основна информация за това какво означава да се полагат грижи, с какви болести трябва обикновено да се занимават лицата, полагащи грижи. Често пъти не съществува такова обучение по различните страни. Дори достъп до информация няма. Дори в страни, където има доста добро ниво на подкрепа. Така че трябва осведомяване, увеличаване на осведомеността, информация, преодоляване на, на отрицателни стереотипи. Както сигурно е, разбирате, много от въпросите, които повдигнат, вече са засегнати в предложението а, на комисията за баланса между личния и професионалния живот. Ние подкрепяме доклада много горещо. Смятаме, че е чудесно Сега нищо не е идеално, разбира се. Могат да се намерят някои неща, които да се да усъвършенстват. Но това е голяма стъпка напред за признаването на труда на лицата, полагащи грижи. Първо те трябва да бъдат идентифицирани, да се знае кои са. Това, това е нещо, което не съществува в много страни. Няма система, която да, да може да ги отрази. И така, пет дена а, платена отпуск, възможност за болнични и повече инвестиции в формалните грижи, в професионалните грижи. хората трябва да имат възможност, ако искат, да полагат грижи, но ако не искат, трябва да имат достъп до, до альтернативни възможности. Това, според нас, е особено добър доклад по отношение на е, гъвкавото работно време. Е, Имаме известна критика. Документът не обяснява как това ще се постигне, как ще се наблюдава, как ще се следи и проверява. Защото знаем, и аз ще покажа на следващите няколко екрана, има някои големи компании, които предоставят е, добри услуги услуги в тази област. Но е лесно за големи компании да наемат е, такъв вид услуги, да се ползват такива вид услуги, много по-лесно, отколкото за малки и средни предприятия. Да, а, бихме искали да видим в доклада и някаква система за, за проверка на това в малки и средни предприятия. И същото въжи за ниско платените служители и работници, които с несигурна работа. Тоест трябва да се осигури достъп на всички до такива услуги. Тук не се вижда на тази таблица какво е написано, но зеленото, зелените е, полета показват, се вижда, да показват видовете мерки в подкрепа, които вече съществуват в държавите членки. Достъп за информация, образование, обучение и така нататък. Зелено означава положително. Това е пилотно проучване. Разбира се, трябва да се вгледаме в подробностите. В страни с високо ниво на подкрепа обикновено нещата са доста ограничени обаче. Тоест критериите за, за достъп са доста строги. Кой има достъп до мерки за подкрепа? Както споменах, информираността е проблем, а много от лицата, се грижи, не знаят, че имат право на такава помощ. помощите, които се плащат за полагане на грижи, обикновено са много а, ниски. необходими са и допълнителни решения за реализация на пазара на труда на лицата, след като те приключат работата си по полагането на, на грижи. И отношенията между лицата, които полагат грижи, тези, за които се полагат грижи, е, е друго нещо, което е от значение. В някои страни се предвижда е, подкрепа само тогава, когато има пряка роднинска връзка, например, ако това е просто за деца и родители. По отношение на е, работното време, това зависи от работодателя Всичко това трябва да са уеднакви, така че всички а, европейски граждани да имат а, достъп до а, защита и подкрепа. Искам да очертая сега да изтъкна някои добри практики, които вече съществуват в някои компании. Видовете мерки, които а, съществуват, са чисто практически насочени, а, къвкаво работно време, да работниците могат да обсъждат с ръководителите си е, как може да се промени работното им време, така че да могат да откликнат на нуждите си, да полагат грижи. Заплащане по време на спешни, непредвидени отпуски за тази цел. Изтече ми времето, да достъп до такива инструменти, като например средства с достъп на информация. Някои компании организират разяснителни семинари. Е, синдикатите също доста активно действат в тази област. Е, те са наш съюзник, превърнали са наш съюзник по отношение на пакета мерки за баланс между личния и професионален живот. Това е последния екран, който ще ви покажа и така че в заключение пакета за баланс на лично професионалния живот са нещо особено добро и това е един обаче от елементите в цялостната по-голяма картина. Трябва ни а, трябва да ни приема, трябва да се приеме този доклад. Защото в крайна сметка лицата, които полагат грижи, ако не могат да предоставят качествени грижи, и не мога да се върна след това към обичайния си живот, това може да означава а, повече инвестиции в системите за грижи в бъдеще. Знаем, че повечето държави членки не могат да си го позволят. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mr. Yamones, for your Благодаря, господин Ямонец. Сега ще дам думата на Крис Ботерман, президент на Геопакопа. Благодаря, госпожо председател. А, мога ли да говоря на холандски? Надявам се, че това не е проблем. Handeling, ook mevrouw de voorzitter van de commissie Werk. Госпожо председател на комисията ФЕМ, уважаеми госпожо председател на комисията по заетост, уважаеми участници, аз съм председател на Европа, която е, е представителна организация за хората, които работят в земеделието. Познавате, предполагам, Копък, която е представител на работодателите от 963 година тече диалог между профсъюзите и работодателите по отношение на социалните въпроси. Балансът между личния и професионалния живот е много важен. Този въпрос често се обсъжда с профсъюзите, тъй като това е проблем в земеделието и площарството, да речем. Ще говоря за жените и мъжете, които работят в собствени стопанства – Първо, става дума за един проблем. Как да се даде дефиниция на работещия съпруг или съпруга. Опитахме се да предложим дефиниция, за да се помогне на съпруга или съпругата, които са самонайти. В случаите, когато това лице допринася много за фирмата, но не получава заплата за това и не се ползва от социална закрила. Имам предвид стопанства. Много често съпругът в тези стопанства, съпругата не получават официална заплата. Няма заплащане ежеседмично или и месечно. Обикновено това са семейни ни фирми. Мнозинството от фирмите в Европа са такива. И двамата съпруси работят в такива стопанства. 90% от заедостта в Европейския съюз в земеделието се извършва от работници в семейството. Ако разгледате броя на жените, които определяват своето стопанство, е данните от е, Евростат за 2013 година показват, че има някъде около 3 милиона жени, които управляват е, свое стопанство. От статистиката знаем, че от 57% от жените в земеделието са съпруги, които помагат на своите съпружи. We nemen toe, maar we zien eh, in de landelijke regio's dat Да. Има увеличаващи се възможности за жените в селското стопанство. Броят на жените обаче, които имат собствено стопанство, не е достатъчно голям. Причината за това е, че трябва да има баланс между професионалния и личният живот. В селските райони няма заведения за деца. И достъпът до обучение е ограничен. Ограничен и труден е достъпа до банкови кредити. В тези сектори обикновено се работи 7 дни през седмицата и е трудно да се намери в някои случаи кой да се грижи за децата. През уикенда Искам да добавя още едно измерение към това, което беше казано. Тук не става дума само за отпуски за новородени деца, за жени и мъже. Важното е и съпругът или съпругата <clears throat> да могат да се ползват от социална закрила. Аз съм от Белгия. Много често тези помощници в семейството бяха невидими. Работят в стопанството, не плащат социални вноски и не са известни на обществото. Накрая на обществото ще видите, че има нужда от социална закрила за тези съпруги и съпрузи, които работят в селското стопанство. Това е важно. Това въжи и за останалите части на економиката, МСП и малките магазини. В организацията КОПА организирахме едно проучване, и изпратихме въпросник към такива фирми в различни държави членки. Целта беше да се запознаем с положението на място. Първият въпрос е, има ли правно признаване на статута за работещия съпруг или съпруга? Има ли задължително изискване за вноски за националната осигурителна система? Ако няма държавна система, има ли частна система – има ли доброволни системи, в които могат да се плащат вноски? Много е важно дали в съответната страна има някаква структура, която позволява на тези лица да развият своите професионални умения. Дали получават подкрепа, питахме има ли добра практика и дали, дали смятат, че тази практика е подходяща. Тук съм представил знамената на държавите, където беше направено това проучване. Получихме отговори от 12 държави, участват 24 държави. Надявам се, че резултатът от това проучване ще бъде интересен за вашата комисия. Във връзка с този въпрос, дали се признава правно статута на това, което наричаме помагащи съпруги и съпружи. За 10 държави отговорът е да. За две държави отговорът е не. И още нещо. Много е важно да се работи с добра дефиниция за помагащ съпруг или съпруга. Разгледахме дефиницията на Института за равенство между половете. Мисля, че дефиницията им не е достатъчна. В много случаи в селските райони има работен трудов договор за 15 часа, но към това те трябва да работят още 30 часа, а за тези допълнителни работни часа няма никакъв статут или подкрепа. Много е важно статута на помагащия съпруг или съпруга да се предостави не само на тези, които работят в стопанствата, селските стопанства и на други сектори. Вторият въпрос. Дали трябва да правят носки в националната система за закрила. От 12-те отговора, които получихме в, 12, в 8 държави, има такова задължение. Две държави. В, има, в тях има доброволни системи. Един отговор има такава система, но хората не плащат в нея. когато се правят вноски, трябва внимателно да се прецени и начина по който се изчислява тази вноска. Първо, има задължение да се плаща в националната система за социално осигуряване, но всъщност той е за съпруга, а не за неговата съпруга. Ако се иска вноска на съпругата, тя идва в допълнение към това, което е задължително за съпруга. Това показва, че и социалната закрила за тази категория трябва да се подобри. Кой плаща вноската, колко е голяма тя и кой от е, двамата носи това задължение. Нека да видим социалната закрила. Няма да говоря за отделните отговори. На екрана виждате, че в кои държави имат социална закрила и какви са правата, с които се ползват тези лица. Трябва обаче да внимаваме с тази статистика. Ще ви дам два примера. В някои държави в Европейския съюз може да се получават детски помощи и надбавки но това право е само на съпруга. Така че допълнителната вноска на съпругата едва ли ще увеличи размера на подкрепата за децата. В някои случаи допълнителната вноска не води към допълнителна полза. Ирландия – там има една доброволна система, в която могат да се правят вноски, които водят към допълнителни социални права. Може би това е пример, който може да се приложи в други държави. И накрая, попитахме дали статута на помагащия съпруг или съпруга е достатъчен и благоприятен. Няма да споменавам имената на държавите. Пет, в пет държави нямаше отговор, което показва, че не са готови да отговорят положително. Остава много да се направи в тази сфера. Накрая ще направя четири заключения, които предполагам са интересни за ваш, вашата комисия. Първото, което искам да кажа е, че в допълнение към въпросите, които обсъждате, отпуска по баншество, по майчество, грижи за децата, добре е да помислите за включване на социална закрила и права за всички жени, които работят в селското стопанство. Добре е те да бъдат известни в статистиката и да им разполагат с социална подкрепа. На второ място, добре е да разгледаме как се измерват вноските, които плащат. И какъв е върху крайната пенсия? На трето място социалната закрила за помагащите съпруг или съпруга е пряко свързана с въпроса за баланса между личния и професионалния живот. За това искам да ви призова в комисиите да за да изследванията по тази тема. Може би е добре да упражните натиск върху всички държави членки, за да получим 28 системи и да настоявате за статута. Благодаря, господин Ботерман. Ирена Котовска, отговаряща за Центъра по демография във Варшавското жилище за економика. Благодаря, че ми давате възможност за тази, да говоря за тази важна тема, как да разпределим работата и грижата в нашето общество. Аз съм в една привилегирована позиция, защото съвсем накратко, съвсем наскоро, извинявайте, ние приключихме един тригодишен проект във връзка с семейството и обществото и някои от темите, които бяха обсъдени тук, също бяха разгледани. В окончателния доклад излезнахме с препоръки, които съответстват на директивата. Ние казахме, че директивата за родителски отпуск не може да бъде отложена и сега имаме тази възможност да се включим към инициативата на Европейската комисия. Това, към което искам да при тълкува вашето внимание следното. Смятам, че вашия документ е много добре структуриран от гледна точка на аргументи на микрониво, защо на нас не е необходима този тип инициатива. На нас обаче не трябва и малко информация за това как темата може да бъде разгледана и от гледна точка на едно семейство, на едно домакинство тази гледна точка искам да споделя с вас няколко резултата. Друг въпрос е, че отпуска за родителски или други грижи според нас са важна мярка, за да може да имаме баланс между работа и семейен живот, баланс между половете и социална равнопоставеност между семействата и отделните лица. Затова ще приведа допълнителни аргументи. В края на своята реч ще обясня защо ние смятаме, че тази инициатива е от особено значение. Някои от аргументите, с които искам да ви запозная, вече бяха предоставени от моите колеги. Искам да насоча вашето внимание към няколко подбрани въпроса. Намираме се в такъв момент, в който семействата се променят. И това не е само по отношение на демографските маркери. Не става въпрос за по-малко деца, нестабилност на семействата също има заради повишаващото се ниво на разводите. Има и различни институционални промени, защото това води до по-различни семейни формати. Основната промяна обаче е споделяне на отговорностите за економическото издържане и грижата на семейството. Сега във времената на работна несигурност и несигурност по отношение на доходите, мисля, че работата на жените Заедостта при жените от перспектива на семействата е начина да се справим с тези е, рискове за нестабилност. И заради динамиката на пазара на труда, сега е невъзможно вече някой да излезе извън пазара на труда за дълъг период от време и после да се върне успешно на него. Сега обаче живеем по по-дълго време, съответно ни трябват и повече спестявания за по-дълъг период. Поради тази причина доход, който идва и от мъжа, и от жената, е гаранция за добруване и спокойни старини. Всички тези неща трябва да бъдат взети предвид, когато говорим за това да се постигне баланс между семейния и работния живот. Още нещо, когато разгледаме структурата на обществото от гледна точка на застаряващо население и също така много повече хора, които разчитат на грижи, заради напредъка на медицината, виждаме, че има повече изисквания към лицата, които предоставят грижи. Но семействата вече нямат тази възможност да отговорят на тази нужда, защото първо те са по-малки като семейства и второ жените, които са основен източник на грижи, вече участват в пазара на труда. От друга страна, от макроперспектива на нас не трябват заетост и работни места за жените, защото иначе имаме проблеми на пазара на труда. Така че всичко това съвкупно е в основата на нашия дебат, че от една страна трябва да се увеличи участието на жените на пазара на труда и също време да се окоръжат мъжете да поемат отговорност за полагане на грижи не само на ниво семейство, но и на ниво общество. Защо смятаме, че тази директива е изключително важна инициатива? Първо, имаме нива на микро... Е, имаме, извинявайте, резултати на микрониво в резултата на проведените в различни страни проучвания, те бяха количествени и качествени, това, което те показват е, че на ниво семейство е от изключително значение да се преследват правата на бащата за отпуск като социална норма, не просто като някаква привилегия. От гледна точка на промяна на усещанията за справедливо разпределяне на отговорностите в едно семейство, това е чудесна посока на промяна. От различни количествени проучвания видяхме, че има ясно ясни индикации, че отпуска по бащинство не трябва да се разглежда като възможност, а като необходимост. Също така виждаме определени резултати от действията на работодателите, които започват да приемат този отпуск по бащинство. Тези резултати ясно показват, че когато имаме индивидуално право на отпуск по бащинство или родителски отпуск, то това може да бъде разглеждано като по-добра мярка, която да убеди работодателите, че така трябва да стоят нещата. Тоест, трябва да е по-лесно за бащите да се възползват от това, ако то присъства навсякъде, а не е на доброволен принцип. Също така искам да привлека вашето внимание към това, че родителския отпуск има положителен ефект върху живота на семейството. Първо, като се използват данни от северните страни, в които от много отдавна има такива съществуващи родителски отпуски и ние можем да видим достатъчно данни, за да видим как те оказват влияние върху организацията на семейния живот. Това, което ни показва тези данни е, че отпуска на бащата по бащинство за първо дете особено е свързан с стабилност в семейството. Освен това, това се свързва с по-малко напрежение вътре в семейството. Имаме количествени доказателства за това. Също така обаче имаме и доказателство, че това улеснява прехода към второто дете. Тоест, това може да се разглежда и като мярка, която помага на родителите да изпълнят своите родителски стремежи. И това мисля също е важно от гледна точка на това, че в Европа ни е необходимо да се раждат повече деца. По отношение е, на грижата за възрастни хора, микроданните показват, че семейството все още е един от важните източници на грижи. Дори хора, които работят на пазара на труда, всъщност участват в тази грижа и вероятността да им се наложи да се грижат за възрастни роднини всъщност е по-висока за тези, които работят. Мисля, че това предложение за грижа 5 дена всъщност е една добра идея, така че може би като се има предвид, че трябва да има увеличаване на трудовия стаж, т.е. хората, които са между 45 и 69, ние не можем да очакваме, че те ще останат по-дълго на пазара на труда. Това има положителни ефекти на ниво семейство, но дава възможност и повече хора да са на пазара на труда. И последното нещо е, че освен това проверихме, че прилагането на мерки всъщност могат, може да окаже въздействие върху предпочитанието за определени от тези мерки. Тоест, като излезем с определено предложение, бихме могли да оформим поведението и очакванията на хората и да променим нагласите по отношение на участието на мъжете и бащите в полагането на грижи. И това трябва да се вземе предвид тогава, когато говорим за справедливо разпределение на приходите в едно семейство и на економическата отговорност, съответно и на полагането на грижи. Това би било много добре. И накрая трябва да кажа, че ние очакваме от Европейската комисия и от парламента да не забавят тези дейности и вашето предложение всъщност отговаря на нашите очаквания. Благодаря, че ви дадохте възможност да говоря по тази тема. Благодаря на професор Ирена Котовска. Давам думата на госпожа Пала Панзери, която е част от Организацията за семействата в Европейския съюз. Имате 10 минути. Thank you very much. Um, and first of all, I'd like... Благодаря. Искам първо да ви благодаря за възможността и общо да говоря пред вас днес и да представя организацията си на този така важен форум. Накратко ще обясня кои сме, защото може би не всеки ни познава ще кажа какво мислим за баланса между личен и професионален живот, най-вече в контекста на лицата, полагащи грижи. Coface Families Europe е, е организация, която събира на едно място 60 свои членки, организации от 24 държави членки. Създадени сме през 1958 година, една, след, една година след Римския договор – и финансирането ни е от е, програмата за заетост и социална иновация на Европейския съюз. Баланс на личния и професионалния живот е, за нас е един от основните приоритети за подобряване на живота на обществото. Работим по редица теми може би не виждате екрана, но се занимаваме с образование, с баланс личния и професионалния живот, с е, хора с увреждания и така нататък. Опитваме се да вкараме семейния елемент в тези области, е, които са от интерес за европейските институции по отношение на личния и професионалния живот. Ще изтъкна какъв е, е подхода ни към това. Това е един пъзъл в на екрана, защото всяко едно семейство е различно и има различни нужди. Всяко семейство обаче трябва да разполага с мерки за, за безопасност, за сигурност. Много мерки могат да бъдат предприяти, така че да се откликне на конкретните нужди по отношение на даден вид грижи за деца, за възрастни хора, за хора с увреждания. наричаме подхода, подход, който се основава на ресурси, услуги и а, време. ресурси включват всякакви видове ресурси, това число средства, услуги за, услуги за грижи за деца, възрастни хора, хора с а, увреждания. И време. Време за себе си, както и време, време за отпуска, време за работа. Баланс между лични и собствения живот е нещо, което, на което се отделя голямо значение за младите майки, но не за останали за хора, полагащи грижи. Както се казва в вашата резолюция, обаче правото на личен живот е право, което, на което всеки трябва да се радва. Все повече жени а, е, трябва да се грижат за децата си, а, е, които не са економически независими, също така жени, които а, е, се грижат за внуци и за възрастни родители. Не само собствените родители, но и родителите на съпрузите им на 26 април комисията предложи пакет за баланс между личния и професионалния живот, който включваше едно съобщение и инициативи, както законодателни, така и незаконодателни. В резолюция от септември миналата година парламентът също излезе с позиция по този въпрос. Пакета е подкрепен от редица неправителствени организации в Европейския съюз, това число нашата и Eurocares. Радваме се, че Европейската комисия откликна на нашите искания и предложи конкретни действия. По-подребна визия за това какво смята Колфейс е в доклада, чието заглавие виждате на екрана семейства на ръба, защото наистина смятаме, че има семейства, които действително са на ръба. Предлагаме и а, подробна оценка на, на пакета, който се предлага. Смятаме а, положението, предложението за добро, а, подхода за подходящ, за уместен и смятаме, че наистина може да доведе до, до нещо ново, до промяна. Това са конкретни а, усилия на Европейския съюз и а, се надяваме предложението да, да мине, да се приема, без да се разводни. Това не е идеологичен въпрос, това е нещо, от което семействата се нуждаят реално и трябва да получат а, съвсем скоро. Ние покриваме както директивата, предложението с директива, така и съобщението в а, нашия доклад. Има три основни аспекта, а, които, които са нещо, от което се нуждаят лицата, които полагат грижи. И те са тези, които виждате на екрана. Първо ще са услугите. Подкрепа означава предоставяне на услуги за активното приобщаване на хората, които се нуждаят от а, от грижи. От една страна на подкрепяне на хората, които предоставят грижи, но от друга страна и да е речи за помагане на хората да останат заети. Важно е да са достъпни услугите, противен случай е, е, няма да са полезни. Също така трябва да са достъпни като цена. Ако са твърде скъпи, е, е ще спрат е, да се занимават с това. Структурните фондове, Европейски социален фонд и фонда за регионално развитие могат да изиграят много важна роля в това отношение, като осигурят е, инфраструктура и обучение. И това е нещо, което трябва да разгледаме много сериозно чертана карта и трябва да, да направим нещо повече, така че следващия програмен период да има средства пред, е, пред, предвидени за баланс между личния и професионалния живот. Имаме целите от е, Барселона за е, грижи за деца. Трябва да започнем да разработваме обаче показатели отвъд е, е грижите само за деца. Не всеки се нуждае от едни и същи услуги. Това трябва да се вземе предвид какви услуги са нужди. Има някои видове нужди, които могат да се предоставят вкъщи в общността и това трябва да бъде част от подхода. Тези услуги не са само инструмент за задържане на хората на пазара на труда. Това е инструмент, който действително дава тази възможност, но е също система, която а, да подкрепя ползвателите и осигурява социално приобщаване и, и независим, независим начин на живот. Накрая, мониторинг чрез, е, чрез семестъра. Семестъра може да се използва за, за наблюдение в дългосрочен план. Аз тук се занимавам с е, лицата, които полагат грижи в семействата, но в някои страни липсата на услуги е толкова явна, че а, е, има милиони жени, мигранти, които биват наети практически на пълен работен ден да полагат грижи. Често пъти живеят в международни семейства. Но те самите имат семейства. И не бива да забравяме приноса на всичките тези жени в домовете на европейците. Това е нещо, което трябва да се признае, да се отчете. И така, схеми за, за годишен отпуск. И ние приветстваме е, предложението за, за 5-дневното, 5-дневния платен отпуск. Само няколко неща искаме да добавим. Мисля, че може би ще трябва да се повиши тази бройка. От една страна да се повиши достъпа до, до, до, до това трябва да се включат също и, и да, когато се определят критериите за допустимост, не трябва да са само деца и родители, трябва да се включат и брата и сестри, например. Призоваваме и предоставя на някои допълнителни видове а, грижи, палиативни, например. А в бъдеще е добре да се разработи а, схема, която да откликва и на тези нужди. И накрая, гъвк, гъвкавото работно време. Смятаме, че това е много положителна мярка в а, предложената директива. Очакваме обаче е, в писмен вид е, да се обосноват е, тези мерки, за да се гледа на тях сериозно от страна на работодателите. Не само намаляването на, на работното време, включването и на възможности за работа от къщи, например. И преминаването от култура на постоянно присъствие е, на работа към култура е, на е, дежурство, да кажем. Трябва да бъде ясно разписано какви са отговорностите, какво се очаква от едно лице, което е хем заето, хем полага гружи. Ще прескоча тази тема, но това е една кампания, която в момента провеждаме. Това е проучване на нуждите на лицата полагащи езици, което на разположение на холандски, английски, френски, немски, италиански, португалски, словенски и испански. Анонимна е анкетата, няколко минути само отнема. Виждате интернет адреса. Доста сме получили вече отговори на анкетата и искам да ви помоля да разпространите адреса, за да получим повече мнение. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви за, за изложенията. Сега имаме възможност за забележки и коментари. Господин Согор, заповядайте. Благодаря господин Бекер ме помоли да кажа няколко думи, защото а, го няма. 70% от всички лица полагащи грижи е, са, се грижат за членове на своя, своите семейства. Много от тях се, се налага да напуснат работата си. Това е загуба не само за пазара на труда на Европейския съюз, но и загуба в по-широк в по-широк план, обществен план. Така че е, трябва да, да оценим а, работата на тези хора. Трябва силен и ясен глас, който да подкрепя техните права в Европа. Приветстваме предложението на комисията за, за, за баланса на личния и професионалния живот, както и възможността, възможността за а, гъвкаво работно време. Това ще намали а, необходимостта за напускане на работа. Освен това, а, да не забравяме, че много а, важен е принос на тези хора за социалните ни схема. Има обаче и отрицателни последици от от а, тази директива, както и от директивата за командироването на работници. Нека да дам един а, пример. Доколкото знам, в а, Германия има над 200 хиляди души, които зависят от грижите за членове на семейството. Мисля, че възможността за, за трудова миграция от източка към Западна Европа преди това е доста затруднена. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните е, презентации. Сред... Очаквам да започнем работа по тези така важни теми. Бих искала да работим по-конкретно по връзката между професионалните и неформалните грижи. Това е нещо, по което е, идеята за баланса е от голямо значение. Ето казах, броя на хората, които работят в неформалната сфера, те получават много ниско възнаграждение – Доста хора не могат да си позволят да, да наймат професионални грижи. Комисията предвижда 5 работни дни в годината да се осигури отпуск. Това не е достатъчно за, за, за онези, които трябва да се справят А, с, а, с положението в семейството, тогава, когато са необходими грижи за по-дълъг период време. А, разбира се. Това не е техен избор. Но се случва дете или възрастен човек или лице с увреждания – се нуждае, се нуждае от услугите на тези неформални работници, непрофесионални работници. Въпросът ми е има едно семейство с лице с увреждания, това, което казахте за гъвкавото работно време, това би решило много проблеми, смятам. Но не тогава, когато работникът получава много ниско възнаграждение и лице с трайно увреждане, трайни медицински проблеми, е, да разчита на тяхната подкрепа, тяхната помощ. Та въпросът ми е как може в Европейския парламент да предвидим нещо повече, за да се, осигури, да се осигурят формални, професионални грижи. Какви биха били следващите стъпки? Ако може да ми кажете малко повече за тези критерии от Барселона – Това е един ми въпрос. Другия е вече по настоящен има ли официални данни, които, които да се занимават с достъпността на формалните услуги, с формалните грижи? За лица с увреждания, по държавни членки имаме ли данни? Имаме ли данни за, за различието в, между цените на формалното, на фор, професионалните грижи и, и доколко то изобщо е достъпно, доколко то се предлага. тези отделни елементи, е, ниско възнаграждение, хора с ниско възнаграждение често се, често се занимават с е, неформални грижи. Искам да знам дали има някакви данни. Благодаря. My... Благодаря. Ще дам думата на госпожа Ситнонска. Slovak, so your... Ще говоря на словашки. Благодаря. Благодаря на нашите гости за интересните презентации. Тази тема е изключително важна. Да работя по нея от няколко години с семейства, с деца, с увреждания. Тези семейства, както беше казано, са изправени пред възможности за опетняване. И много често се разпадат. И в крайна сметка майките остават самички с детето си в увреждане. От гледна точка на данните, с които разполагаме и услугите, които трябва да се предоставят от държавата. Мога да кажа, че в Словакия няма такива данни направихме своето проучване и само 30% от общините предлагат подобни услуги. Може да си представите бремето на тези грижи за деца с увреждания. Най-вече върху майките. В тази връзка искам да поставя два проблема – Първият е служби за подкрепа на семейството, т.е. да услугите да не бъдат насочени единствено към лицето с увреждане, към цялото семейство. В семейството, да речем, едно дете е с увреждания, а другото е здраво. И така е добре. Мисля и в Словакия ще бъде добре, ако Услугите в тази сфера са насочени към семейството, когато самата майка остане с такова дете с увреждания. Тя има нужда от някой, който да й помогне да заведе детето на училище или пък за почистване на, дома или за пазаруване. Добре е да се говори за подобни услуги за семейството. Следващият важен момент, според мен, е възнаграждението за уменията на жените, които полагат грижи те имат добри познания по медицина, логопедия, лекарства. като се грижат за другото лице, те придобиват умения. Добре е техните умения да бъдат идентифицирани и да си имат предвид, когато кандидатстват за работа Срещала съм жени, които ми казват, останах си вкъщи 10 години, но сега не зная нищо. Това не е вярно. Те имат специализирани умения и ще бъде добре обществото да направи така, че да използва тези умения и да ги възнаграждава адекватно. Зная, че темата е доста сложна. Ще бъде добре ако успеем заедно да намерим отговор на всички тези проблеми. Благодаря. Господин Рокфорд, прошу. Окей. You didn't ask for the floor? А, разбирам. Не, не, не искахте думата. Госпожа Харки. Can I welcome all of the speakers here today? Um, I'm... Искам да поздравя хората, които ни запознаха с информацията днес. Нещо, което ми направи силно впечатление днес е нещо, което не чуваме често в парламента. Четиримата специалисти общо взето са съгласни помежду си, което показва, че нашите мерки ще тръгнат в правилната посока – нашата комисия и целият парламент в доста случаи чрез резолюции е вземало отношение по този въпрос. Чуваме изказвания за демографския дефицит между нашата работа тук и положението на място. Така че, след това поздравление към нас е добре да помислим как да подобрим своята работа. Още един коментар. И след това въпросите. Колегата от е, Еврокерера каза, че много често това положение не се дължи на собствен избор. По тази причина, ако разгледаме броя на хората, които неформално се грижат за друг човек в Европа, можем да кажем, че ако няма такива помощници, здравната ни система ще се разпадне, а и цялото ни общество ще има огромни затруднения. Затова нашето законодателство трябва да върви с темпа на промените в обществото, особено от гледна точка на застаряващото население. Това е добре. Живеем по-дълго въпросите сега. Няколко колеги си изказаха, че в държавите членки има различни подходи. Добре е да разгледаме по-внимателно държавите с по-дълъг режим и да видим какви примери могат да бъдат взети предвид, за да подобрим текста. Знаем и признаваме, че всички тези неща са необходими. На второ място говорихте за гъвкавост. Колегата от Польша спомена индивидуалните права за отпуск за родители как да убедим работодателите да се съгласат с едно такова нещо? Един въпрос. Какво може да се направи така, че законодателният то предложение е да има конкретен ефект и добри резултати. Как да дадем гъвкавост за малките и средните предприятия, без да им създаваме финансови проблеми. Въпросът е труден. И още нещо накрая. Разговаряхме за равенството между половете. Може ли да дадете една разбивка колко от тези хора, които се грижат са жени, колко са мъже? В Ирландия съотношението е 60 към 40. Как стои този процент в другите държави. Благодаря. Евелин. Thank you very much. I mean, it's good that we... Благодаря. Хубаво е, че обсъждаме тази тема днес и, и има предложение за баланс между професионалният личен живот. Тези въпроси са въпроси от реалния живот. Това, което каза колегата от Словакия е много интересно и много конкретно. Добре, да се помисли за една обща рамка за професионализацията на лицата, които полагат грижи за други хора. Като тук да се даде възможност за професионално израстване, както на европейско равнище, така и в национален план. Според мен, на. в системата за формални грижи се таксуват разходи, които са 50% по-скъпи от това, което се предлага. Може ли да, господин Мейтен? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентациите. Наистина трябва да се направи всичко необходимо за подобри положението на тези семейства. Много често хората, които се грижат за жени и много често не, не получават подкрепа. Нито от фирмата, нито от обществото. Въпросът е тук да помислим какво общество искаме да изградим. Много е важно обществото да реши какъв модел на общество искаме да изградим. Защото от това, което говорим тук, е точно обратно на това, което виждаме като ориентация на комисията. В момента основното е как да се намалят разходите за труд, как да се плаща по-малко. За съжаление, може би тази директива в някакъв случай ще попречи на лицата, които пътуват от изток на запад в Европа, за да помагат на нуждаещи се хора в семействата в Западна Европа. Въпросът е как да определим бюджета за тази дейност – дали да бъдем по-щедри, тъй като става дума за милиони, милиони хора. И отново опираме до социалния модел на обществото. Не зная дали съвета би приел тези нови, това ново право да се отнася за хората в Гърция. Там а, хората бяха лишени от изключително много права. Също времено трябва да се откажем от лицемерието. Основният въпрос е кой плаща. Всъщност работодателите идват тук да ни се оплакват, че плащат много за работните места. Мултинационалните компании си спестяват много от данъците, и затова трябва да решим ясно какъв модел на обществото искаме. Всъщност, нашият нов президент обеща намаляване на данъците. Сега създанието е кой да намали данъците в по-голяма степен. времено се вижда нуждата от нов социален модел. Не можем едновременно да намаляваме данъците, защото така ще стигнем до въпроса кой ще плати за всичко това. Дали нови, нашите колеги от Гърция ще се възползват от новият акт. Не съм особено сигурен. Първо те трябва да платят своите дългове. Благодаря за а, чудесната информация, но в някои случаи има елементи на лицемерие. Идеите са добри. Да, съгласен съм, че това трябва да бъде за всички семейства тези тази подкрепа за 28 държави членки. И това е избора през следващата сегашната година 2018. Господин Хетман. Thank you, Madam Chair. Please uh, use... Благодаря, госпожо председател. Може да си сложите слушалките, ще говоря на полски. Да. Госпожи и господа, Искам да благодаря за презентациите, които представихте пред нас. Те бяха изключително интересни и обогатиха нашата дискусия в комисията. Сигурен съм, че всички, с малки изключения за всички нас, идеите, които предложихте, са добри. И добре всички да поработим по тях. Разговарял съм с, <clears throat> по тези въпроси с две работодателски организации в Польша. Напълно са съгласни с някои идеи. А във връзка с подробностите мога да кажа, че в Европейския парламент Те са нещо, на което трябва да отделяме специално внимание. Идеята за баланс между личния и професионалния живот е чудесна, но тя не бива да ни пречи да <clears throat> видим малките разлики. Изказвам се и като млад баща във връзка с отпуската за родителите Каква е целта? Подкрепа за детето. От страна на родителите в началото на неговия живот. Какъв е, или пък целта е да се накарат бащите да се грижат за децата си. Някои е, родители, бащи, бих казал, едва ли биха се възползвали от е, тази подкрепа за децата. Което ще бъде неблагоприятно за детето. Според нас е, в центъра на вниманието трябва да поставим детето, а не бащата или майката. Затова, като разглеждаме тези въпроси, е добре да навлезем във всички подробности. Другият проблем е как да се повиши информираността на работодателите. Зная, познавам работодатели, които дори и без закони за тази цел вече въвеждат гъвкаво работно време, защото знаят, че така се повишава качеството на работата на техните служители. Може би най-важният елемент тук е да се информират работодателите, ако знаят, че всичко това е благоприятно за техните фирми, ще бъдат по-готови да се съгласят с подобна помощ за бащите и майките в техните фирми. Дискусията беше много добра за хората, които се грижат за възрастните и болните в много държави членки институционалната подкрепа е много слаба. Нашата задача, според мен, е сравнително проста. Трябва първо да анализираме правните последствия в държавите членки, да оценим социалните, економическите и финансовите аспекти. Ако там отговорът е положителен, ще постигнем споразумение. Останаха още две изказване, след това ще чуем експертите. Господин Рохфорд, моля. Благодаря, госпожо председател. Няма намерение да се изказвам. Аз съм от политическа група, която не противопоставя социалното и економическото развитие на обществото. Много е важно да има ефективна економика, за да има работни места и средства за социалните въпроси. Благодаря за изказванията първо на нашите колеги. Всъщност, количеството, обемът на помощ, които се осигуряват чрез хора, които се грижат на свой, за свои близки в семейството, е много по-голямо от това, което се получава от официалните институции. И това трябва да се признае. При такава помощ за семействата, тази помощ е много по-ефтина в сравнение с подкрепата, която те получават от специализираните институции – във Франция. Има доста хора, които не получават а, заплата, но са много разтревожени от това, че ще загубят своите пенсии, ако прекъснат трудовия си, трудовия си стаж. Много е важно за тези хора да се осигури прави, правото за продължаване на пенсионните права. В смисъл, ако те помагат на някой в семейството, това не означава, че прекъсват своя професионален живот, защото така, за така да се каже, това наказани два пъти. Да. Има увеличение на броя на хората, които се нуждаят от помощ. Но също време но има хора на 50-60 години, които могат да помогнат. Важно е да запазят своите права за пенсия. В някакъв случаи тези помагачи, помощници са на 62-63 години. Има някои положителни развития в Франция и в Европа по този въпрос. И нещо друго. Лицата, които са в състояние на зависимост, се нуждаят и от подкрепа, и то публична подкрепа. Това може да се, да се предвиди чрез ефект върху заплатата на тези, които работят и също същевременно се грижат за хора в семейството. Тази идея ми се струва, че е интересна и можем да използваме. Благодаря. Thank you. And the last word to Madam Kuneva, and you have, will have five minutes. Благодаря, госпожа Кунева. Благодаря. Много съм доволна днес. Дискусията ни е много интересна. Слушам внимателно вашето предложение. И в него виждам елементи от доклада, който внесохме миналата година за домашните помощници. Има и елементи от резолюции, други резолюции на парламента. във връзка с експертите, които се изказаха. Искам първо да им благодаря. Баланса между личния и професионалния живот е всъщност много често проблем за жените. Добре е да работим заедно с Комисията за жените. Аз самата бях докладчик от комисията ФАМ. И си спомням, че едва ли щях да се справя с задачата, ако не ми помагаха колеги от комисията по заедостта. И обратното е важно, защото това, което обсъждаме, се отразява върху голям брой хора. И ако не работим в добро сътрудничество, едва ли резултатите ще бъдат добри. Thank you very much. Uh, then uh, perhaps we can have a short uh, remark also. Благодаря. Може би да чуем едно кратко изказване от Генерална дирекция заетост. Well, I think that you are two representatives from the commission, one of you. Ще има двама представители от комисията. Един от вас може да вземе думата защото ни трябва време за експертите. Комисията, моля. Uh, uh, Аз съм Емануела Гиринг от Генерална дирекция за етост. Благодаря ви за позитивните и конструктивните коментари. Предложението за баланс между личния и професионалния живот – като текст, който комисията предлага, е насочено и към проблемите с заедността, тъй като касае жените и участието им на пазара на труда. И също така има ефект върху застаряването и промените в работната ръка, Акцентът е върху някои права по линия на директивата и някои идеи за дългосрочно финансиране. Включително и по-добрият мониторинг на данните и въвеждане на еталони за неформалните грижи. Европейският семестър е друг важен момент, където акцента трябва да бъде насочен към равновесието между личния и професионалният живот. Няколко думи за коментарите, които чухме. Този баланс е много важно да предостави справедливи условия за жените на пазара на труда и равнопоставеност. И също така да има ползи за обществото, економиката. Имаше и въпроси за разходите. Като цяло, в предложението ползите значително надхвърлят разходите. Да, ще има и конкретни ползи за отделните лица, които се грижат за други хора. Ще има и ползи за економиката и за държавите. Участието на жените на пазар на труда е ключов момент. Така че, когато мислим за това дали по-дългите отпуски ще бъдат полезни, нашият подход е, че ако някой е по-дълго извън пазара на труда, шансовете му за развитие в професията намаляват. Затова сме предложили период от 5 дни. Зная, че в някои държави предлагат повече, но това е предложение за директива, това всъщност е минимално изискване и държавите членки, ако преценят, могат да удължат този срок. Разгледахме внимателно и типа, и категорията лица, които могат да вземат такъв отпуска и да имат добър баланс между възможностите за жени и мъже по нисходящи и възходяща линия. Каза се, че има нужда от по добра данни за дългосрочните грижи. За сега нямаме съпоставими данни – Същевременно поставихме възможност за едно изследване за методиката да съберем подобни данни. Тези отпуски, които предлагаме не са задължителни, хората сами избират дали да ги вземат или не. И от гледна точка на детето, проучванията показват, че децата имат полза от грижителствена от на двамата родители, мъжа и жената, така че ако участват и мъжете, ползите за детето са по-големи. Това е. Благодаря. Thank you, Mr. Игемонос. Господин Егемонос, моля. Накратко. Благодаря за много интересните въпроси пет дни. Иска ни се повече, но, както казах, в някои държава няма нищо за това. Трябва да имаме предвид и опита с директивата за други отпуски. Ако не греша, документите, които предлага комисията, обясняват, че се предлагат 5 дни защото така разходите са раз, равни на това, което губим от отсъствието от работа. Социалното измерение и здравното измерение. Този а, текст е, е само част от по-голяма система. Крайните решения ще бъдат взети при определенето на окончалният вариант на този стъп. Работим заедно с други генерални дирекции, включително и дирекция здравеопазване. Като целта ни е хората, които се грижат за други хора, да бъдат в центъра на тяхното внимание. Подхода за подкрепа за цялото семейство е много добра идея. И тук се подсетих за друг вид е, лица, които се грижат за други хора. Това са тези под 18 години. За тях нямаме никакви данни. В Европа от 6 години нагоре във всяка класна стая има поне две деца които се грижат за хора в своето семейство. По признаването на уменията. вчера имаше конференция по този проект. Разработили сме обучение в интернета. Разглеждаме също така дали могат да бъдат признати уменията, които се придобиват при тази дейност. В Европа към този въпрос се отнасят с доста голяма неохота и се надяваме, че ще можем да го предложим на политиците в бъдеще. Оценка на службите за услугите. Работим с генералната дирекция за дългосрочни показатели, включително и достъпа разбивката на базата на данни, с които разполагаме, 70% от тези, които се грижат за друг човек в Европа, са жени. Ако разгледаме държавите, на север е 55, на 45, а пък на юг и в източна Европа процента на жените се увеличава. нашата организация в Великобритания започна да предоставя консултантски услуги. И след това някои от големите компании, като например British Telecom, решиха, че това е полезно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще, ще се изкажа само за разходите. Най-важното е за социалния статут. Много е важно в Белгия, според мен, да се подобри социалния статут на нали, жените, които работят в стопанствата. Освен статута, статута ще доведе и до известно подобряване и повишаване на заплащането. Всъщност, статута ще допринесе и за ред и система в вноските в Белгия. Беше въведена система за съответните грижи. Има възможност за семейството да си поръча подобни държа... грижи плаща една малка част от сметката, останалата част се плаща от държавата. Имаше възможност по този начин, след като се получи информацията, да се подобри ефекта от плащанията на вноски Увеличава се броят на работещите и се повишават и общо вноските в държавата. Благодаря. Госпожа Котовска. So I consider value of this initiative. Аз виждам ценността на тази инициатива и от гледна точка на това, че ще повишим информираността за правилните данни, т.е. данните за нуждите от грижа и услугите, които предоставят грижа. Това е фрагментирано в нашите страни. Трябва ни официални данни. Обикновено те идват от министрите във връзка с услугите за обгрижване, но също така ни трябва и данни, трябват ни и данни от поручвания за свързаните дейности. Така че мисля, че тук е въз... имаме възможност да помолим статистическите служби да въведат част от тези въпроси в проучванията, които провеждат. Задаваме въпроси за различни видове економическа дейност, но не и за дейността на тези, които предоставят грижи, освен в тези специални проучвания, които се провеждат веднъж на 10 години и засяга тази тема. Искам да отговоря на вашия въпрос във връзка с семействата на деца с увреждания. Темата е от изключително важна и мога да кажа няколко неща за ситуацията в Полжа. В, а, от моя гледна точка подхода е много фрагментиран. В Министерството на здравеопазването има известна информация, има и информация в ресорното Министерство социална политика и семейството, както и в Министерство на образованието, но те трите министерства не работят заедно. Искам да подчертая, че това е гражданска дейност, гражданска активност на родителите на тези деца. Те създават организации, и фундации, с които да обслужат нуждите на тази група хора. Но наистина липсата на подходяща дейност от страна на държавата, която да обгрижва този вид хора, я има. И последния ми коментар – е свързан с отделните права за родителския отпуск. Мисля, че това трябва да се разглежда като инвестиция на време от страна на двамата родители в семейния живот и в децата. Има емпирични изследвания, които показват, че колкото повече време прекарват децата с баща си, толкова по-добро въздействие има това върху развитието на детето, усещането на майката и баланса на задължение на ниво семейство. И последно, имаше дебат с работодателските организации, когато беше въведен платения родителски отпуск за родители в Польша. Полша. Е, работодателите не бяха против този вид отпуск, така че нямаше проблем от страна на работодателите, както се оказа по време на нашите разговори с тях. Това е много важна мярка, с която да се промени начина по който се гледа на тази тема от страна на работодателите. А това е аспект, който не бива да забравяме. Благодаря ви. Благодаря. Сега госпожа Пансиери, заповядайте. Благодаря. Ще започна там, където вие приключихте. Наистина, идеята за отделните права на родителски отпуск. За мен това е много важно от гледна точка на гъвкавостта. Никой не казва, че трябва този отпуск да бъде взет наведнъж. Това може да се случи до навършване на 12 годишна възраст от страна на детето. Става въпрос за 4 месеца за период от 12 години и когато го разделим, това е нещо, което всеки може да си позволи. И второто, за което искам да говоря, са плащанията и това е свързано с отпуска за полагане на грижи. Много е важно тези отпуски да бъдат заплащани и то адекватно, защото при дълъг период, в който някой полага грижи без заплащане, семейството ще страда. Идеята е да се намали до минимум загубата на приходи и доходи за семейството. Обикновено жените остават така че в къщи, така че мислим, че това, което предлагат от комисията, това да се заплаща на нивото на отпуск като една добра стъпка. Може би е добре да стане периода 12 дни, т.е. ако някой има хронично заболяване и трябва да минава някакви манипулации, да има право на отпуск от един ден на месец. Това е максимума. Трябва да се направи картиране на държавите членки, да се види какво е на разположение и за в бъдеще да се помисли за по-дългосрочни отпуски. Това обаче е нещо, което трябва да можем да платим и да сме сигурни, че и е, жените и мъжете, естествено да кажем жените, но и мъжете трябва да могат да споделят тази отговорност. Така че социалния, социалната осигуровка не е последния вариант, защото има много услуги, Също така трябва да е ясно, че тези хора, които полагат дългогодишни грижи, стоят извън пазара на труда и не само, че няма да получат пенсия, ами в един момент няма да могат да се върнат обратно на пазара на труда, т.е. колкото по-дълго време си извън него, толкова по-трудно е да се върнеш. И последният ми коментар би бил за услугите, Скоро ще се започне дискусията за структурните фондове след периода 2020 година. Имаме предварителни условия във връзка с услугите, които се предоставят от общността, така наречената институционализация. И мисля, че не е само важно да запазим това условие, но е, възможно, но е важно в всички регламенти да се включат тези грижи като ключови приоритети, защото ако ние не дадем на семействата инструменти, от които да избират, те няма да могат да го направят, накрая няма да имат избор и те ще трябва да полагат грижи. Трябва да имаме право да изберем дали да полагаме грижи и човека, за когото се полагат грижи, да избере кой да полага грижи за него. Има още много други неща, но ще спра до тук. Благодаря ви. Благодаря много на всички, които се изказаха. Наистина много концентрирани послания получихме от вас. Дискусията беше определено много интересна, обхвана широк набор теми, от човешките права до данъчното облагане. Наистина беше много полезен и наистина също така дебат, който ни разчувства тук в тази комисия, която отговаря за тези теми. Така че много благодаря на всички за помощта, за направените бележки. Ще се видим отново в формата среща на комисията на 12 юли. Благодаря ви.